La seduta aperta. Откривам заседанието. Преди да продължим с първата точка от дневния ред, заключение от заседанието с изявление на съвета и на комисията, искам да ви информирам за пакета мобилност. По него са представени 1224 предложения за изменения. Имаше и многобройни искания за разделно гласуване на отделни части от предложенията. Затова бях решил да приложа член 165 от правилника за дейността и да изпратя обратно на транспортната комисия досието, за да бъдат извършени необходимите действия – и да може ефективно, ясно и експедитивно да се гласува в пленарната зала в последствие. Имам предвид всички обстоятелства, които са свързани с внасянето на измененията, но във всички случаи искам ясен вод по ясни предложения. Именно заради това а, ви информирам за това решение Смятам, че не бива да гласуваме часове наред изменения, които не са били добре обсъдени и изяснени. И още повече е, така е много възможно да се стигне до неволни грешки в е, гласуването. Призовавам Комисията по транспорта да проведе спешно заседание и да представи плодовете на своя труд, колкото е възможно по-скоро, за да можем през април на следващата сесия е, и, и, или в Брюксел да гласуваме пакета. Съгласно правилника за дейността на тази фаза трябва да имаме една трета от депутатите, които подкрепят предложението. Иначе не е възможно да се внасят последващи предложения за отделно или разделно гласуване. Обеден съм, че Транспортната комисия достойно ще посрещне това важно задължение, което и се възлага и ще се справи успешно със своята дейност. Така ще се реши проблема с внесените изменения и на основание на член 187 от правилника ви представям това предложение и продължаваме по дневния ред. Заповядайте по процедурен въпрос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 Благодаря. Господин председател, естествено това е вашето решение, което ние трябва да спазим. Искам само да посоча, че е, правило 175 е, е, гласи, че в комисия с една трета от нейните членове може да се вземе решение дали измененията ще бъдат върнати отново в парламента. Това със сигурност може да се постигне, така че преди, след една седмица ние ще бъдем изправени пред същия проблем като днес и едва ли можем да го решим. Просто тук се получава едно отлагане, обаче в крайна сметка резултата ще бъде същия като днешния. аз се консултирах с председателя на транспортната комисия, с цялото ми уважение към правилника. Смятам, че те ще се справят. Госпожа Килонен. Arvoisa herra puhemies, ihan благодаря ви. Става дума за технически въпрос. Член, членът, на който се позовахте, всъщност урежда процедурата по текст представен в комисия, но в този конкретен случай ние обсъждаме казусите на командироване – и така нататък, които не бяха обсъдени по същия начин в комисия. Как можем да приложим правилника тогава? мисля, че не бива да започваме разисквания по този въпрос. Взето е решение съгласно правилника за дейността на парламента. Консултирано е с председателя на Транспортната комисия. Проблемът е броят на внесените предложения за изменения и броят на исканията за разделно гласуване. Може някой да смята, че тук има елемент на протакане, но ми се струва, че този брой изменения – е много а, е, важен а, е, фактор. И тук не става дума за съзнателно протакане в никакъв случай. 4000 гласувания трябва да направим, ако в сегашния вид на измененията го правим. И ако не се намери решение, всички е, изменения ще се гласуват едно по едно. Ще се гласуват докато се прогласува ще представим 3000 изменения за гласуване. Ще видим какво ще стане. Трябва да видим какви са измененията, да бъдат изяснени и ще видим колко могат да бъдат разделните гласувания. Струва ми се, че това е справедливо. И така, приключваме ще си свърши работата Транспортната комисия и на следващата сесия през април, първата сесия през април в Брюксел имам предвид, ще видим дали ще променяме дневния ред. А днес можем да проведем дебатите. Господин Дали, ако даде е, уверение, че Транспортната комисия е свършила работата. Ще ги гласуваме. Колкото хиляди предложения ни представи, толкова ще гласуваме. Мисля да приключим за сега този въпрос. И така, по дневния ред. La dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione изявление на Европейския съвет и на комисията по заключението от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март. Извинявам се на Доналд Туск и на Жан-Клод е, Юнкер за това забавяне, но знаете, пакета за мобилността поражда много разделения, много оживени спорове. Но нека да чуем съвета и комисията за заседанието на съвета. Господин Туск. Благодаря. Господин председател, госпожи и господа, членове на Европейския парламент. Пролетният Европейски съвет обсъди економическото положение в Европа на фона на растящата конкуренция – много важни са тесните економически връзки за благосъстоянието на Европа и за нейната роля на световната сцена. Ето защо ние предприемаме редица инициативи. Първо, съветът постигна съгласие да бъде задълбочен и укрепен единния пазар, като се обърне особено внимание на цифровата економика – не бива да се създават нови бариери. Комисията е призована до март 2020 година да разработи дългосрочен план за действие за по-добро изпълнение и прилагане на законодателството за единния пазар. Второ, обсъдихме как да се справим с предизвикателствата, пред които са изправени европейските промишлени предприятия – като имаме предвид значението на работните места в този сектор, комисията е призована да представи виждането си за индустриалното бъдеще на Европа с конкретни мерки. Трето, Европейския съюз трябва да доразработи цифровата економика, като обърне особено внимание на данните и изкуствения интелект. В този контекст подкрепихме един съгласуван подход към сигурността на мрежите от пето поколение. Вчера комисията представи своята препоръка в тази връзка. И накрая, но не по значение, Европейският съвет ще продължи да насърчава балансирана програма за свободна търговия при условията на пълна равнопоставеност. Инструмента за обществените поръчки има голямо значение в тази връзка, както и бързото прилагане на съдържанието на съвместното изявление е, с САЩ от 25 юли миналата година. Бяха обсъдени и взаимоотношенията с Китай. Е, имаше и двустранни срещи с китайски лидери – ето защо беше изключително важно да се съгласува един общ европейски подход. Има амбициозно двустранно сътрудничество е, с Китай по различни въпроси, включително и търговията. И двете страни имат значителни економически интереси от поддържането на големи по обем търговски потоци. Но за да може да продължи да функционира системата, тя трябва да бъде бързо актуализирана. За Европейския съюз това означава дълбока реформа на Световната търговска организация, като приоритет се отдаде на субсидиите в промишлеността. Искаме да убедим Китай в необходимостта от тази позиция и смятам, че не бива да се отказваме. Що се отнася до двустранните отношения, бихме искали да приключим а, с а, подготовката на споразумението за инвестициите до година. Всичко това ще бъде обсъдено на предстояща среща на върха с Китай и не мога да си представя да не се включат и правата на човека в дневния ред. Може и да съм старомоден, но според мен правата на човека имат поне същото значение, каквото има и търговията, ако не е по-голямо. Освен това, лидерите обърнаха внимание на измененията на климата. Въпреки различията, става все по-ясно колко неотложен е този проблем. И през юни отново ще се занимаем с този въпрос. Междувременно дадохме указания на министрите да активизират работата по дългосрочните стратегии за борба с измененията на климата, така че да бъдат постигнати целите на Парижкото споразумение. И сега продължавам с оттеглянето на Обединеното кралство по молба на министър-председателя Тереза Мей, Европейския съвет взе решение да одобри така нареченото Страсбургско споразумение. Обединеното кралство поиска кратко удължаване на периода по член 50. Нашето решение предвижда два сценария. Първо, ако Камерата на общините тази седмица приеме споразумението за оттегляне, то тогава ние сме съгласни с едно техническо удължаване до 22 май. Второ, ако споразумението за оттегляне не се одобри от Камерата на общините, тогава съветът се съгласява с удължаване на срока до 12 април, като междувременно очаква Обединеното кралство да посочи какъв ще бъде пътя напред. Както заявих в последствие, 12 април е решаваща дата за това дали Обединеното кралство ще реши да произведе европейски избори или не. До тогава Великобритания има избор с сделка, без сделка, дълго удължаване или отмяна на член 50. Това са вариантите пред тях. Искам да кажа нещо лично. Тук, пред членовете на парламента – пред Европейския съвет заявих, че трябва да бъдем отворени към едно предложение за дълго удължаване, ако Обединеното кралство иска да преосмисли своето, е, своята стратегия и съответно да произведе избори. Вдигнаха се гласове, които заявиха, че това би било вредно или неудобно за част от вас. Искам да съм пределно ясен. Подобно нещо е неприемливо. 5 милиона души са поискали да подпишат петиция и са я подписали против оттеглянето. Все по-голямо е мнозинството на а, гражданите на Обединеното кралство, които искат да останат в Европейския съюз. Те а, се чувстват недостатъчно представени в британския парламент, но нека те да се почувстват добре представени тук, в Европейския парламент, защото те са европейци. Благодаря. Следващия оратор е председателя на комисията Жан-Клод Юнкер. Благодаря ви, господин председател, уважаеми депутати. Наистина, ние преживяхме една седмица наситена с събития. Като разбира се, предстоят още, както вече каза председателят на Европейския съвет. Този съвет заседава миналата седмица, като стигна до заключенията, които вече бяха изложени. Не е необходимо да преминавам през всички тях отново, само ще кажа, че ние говорихме доста за Китай. Дебатът за Китай не беше толкова сложен, колкото този за Обединеното кралство. Но бих казал на някой от вас, че ако Обединеното кралство се сравнява от някой с Свинкс, то този Свинкс трябва да стане отворена книга. Всъщност, ние много разговаряхме. Разговаряхме и за Китай, както казах, а за Обединеното кралство имаме ключови дати. За Китай ключовата дата е, е беше 12 март, но Изготвеният документ беше прият добре. Никой не успорва стратегията на Европейския съвет. Е, вчера по покана на президента Макрон аз имах възможност заедно с Меркел да, раз, да разговарям с китайския президент. би трябвало да се разбере ясно и в Китай, и в Европа, че ние сме стратегически партньори. В хода на разговорите установих, че нашите китайски приятели не обичат израза съперници или конкуренти, но в този случай мисля, че той е комплимент – защото ние искаме Европа да бъде отворена. Когато Европа е отворена, това има своите последици. Би трябвало европейските предприятия да могат да се конкурират, така както го правят китайските и да няма никакви ограничения – Ние уважаваме Китай, но искаме, разбира се, и Китай да ни уважава. Да има търговски подходи, които да бъдат абсолютно реципрочни. От наша страна искаме бързо да се придвижи споразумението за инвестициите. Ние искаме да бъдат защитени географските указания. Също така работната група Европейски съюз Китай би трябвало да може да продължи своята работа с ускорени темпове и по правилата на СТО. А за Брекзит няма нищо да кажа, защото вече всичко беше казано. Благодаря, господин председател на Европейската комисия. Благодаря че се съобразихте и създаденото ви време. Сега давам думата на представителя на ЕНП, господин Манфред Вебер. Уважаеми господин председател на Европейския парламент, уважаеми господин председател на съвета, уважаеми господин е, председател на комисията. Е, беше добро решението на съвета, според мен. Преди всичко, защото беше изяснен принципа няма удължаване без конкретизиране на стъпките от тук нататък. 440 е, милиона европейци ще участват в е, европейските избори. Трябва да видим е, пълна яснота по този въпрос. Ние пожелаваме успех на всички, които се стремят към целите си, но от правна гледна точка към момента Обединеното кралство иска да се оттегли от Европейския съюз. И в такъв случай трябва да си поставим въпроса такава държава трябва ли да решава бъдещето на Европа? Именно поради това трябва пълна яснота. Добра беше стъпката на съвета, Пожелаваме успех на нашите колеги от Камерата на общините. И ясно са описани възможностите, които стоят пред тях. Нека те да изберат. Второ, економиката. Искам да споделя, че НП изцяло подкрепя принципите за укрепване на економиката, инвестиции в единия пазар, в иновациите – и разбира се, китайския въпрос е приоритетен в подготовката за среща на върха и аз много се радвам, че е, ние тръгваме от обща отправна точка, а именно, че трябва да е принципно нашето сътрудничество с Китай. Има конкуренция между политическите системи, по начина по който виждаме обществото и го организираме, по отношение на основополагащите ни ценности в обществото. Винаги това трябва да е отправната точка за диалога ни с Китай. Същевременно ние вярваме в прагматичния подход към измененията на климата. Китай е, е страна по Парижкото споразумение, така че ние е, сме единомишленици в тази връзка прагматично гледаме на отношенията на Китай на основата на принципа на свободната търговия, но не трябва да бъдем наивни. Трябва да защитим нашите ключови промишлени производства в Европейския съюз. Ние в НП смятаме, че трябва да преосмислим нашето право в областта на конкуренцията – за да можем да съобразим нашето законодателство към глобалните измерения. Аз бих искал да засегна един последен въпрос, въпроса за основните права. Господин председател, уважаем господин Туск, от няколко месеца ние сме а, започнали процедура по член 7 срещу е, Полша, срещу Унгария и до момента няма никаква възможност, не сме имали такава, да разговаряме за това с съвета. Имаше много интензивни дебати по този въпрос и решихме унгарската партия да бъде суспендирана от е, НП и по този начин да изпратим сигнал, че е, пътя по който върви Унгария не е нашия път и е, това беше подкрепено от е, мнозинството тук в парламента. Процедурата по член 7 обаче в е, съвета за това не се говори. Мисля, че е крайно време. Това, че е, държавни и правителствени ръководители публично се атакуват е е, едната страна на медала. Другата страна на медала е те да седнат и да преговарят на масата. Така че ние трябва да си помислим за това като партия. Либералите, социал-демократите, румънските ни приятели, може би, е, дават правилния подход да обърнем лице към темите и да търсим решение. Освен това, ние бихме искали да направим още една а, стъпка. Ние виждаме, че член 7 не води до бързи резултати, каквито ние желаем. И за това а, аз бих искал да направим една следваща стъпка, да въведем задължителен механизъм за а, спазване на принципите в правовата държава на Европейския съюз. Много колеги работиха по изграждане на такъв а, постоянен механизъм, който гарантира всяка година да се представя доклад и е, всъщност е, включва не само проверка на източноевропейски държави, а целия Европейски съюз, като в колко се поставят основните права. Необходима е автоматична процедура, която да предвижда сезиране на Европейския съд при отклонения и е, в случая могат да се използват фондове за защита на правата в Европа. С Китай ние можем да бъдем в конкуренция по основните права, когато в самия Европейски съюз ние изпълним с живот тези ценности, тези основни права и за това, господин председател на съвета, господин Туск, аз бих искал най-накрая да поставите тази тема в дневния ред на съвета, така че да бъдат обсъдени случаите, които имаме в Европа. Господин Булман, председател на групата на социалистите и демократите. Господин председател, уважаеми колеги, имаме още два дни. Все пак още два дни до първоначално предвидената дата за напускане на Обединеното кралство от Европейския съюз господин председател Туск, наистина беше правилно това, което направи Европейския съвет, да вземе превентивни мерки в тази ситуация и да избегне най-лошото. Но ми позволете днес да задам един въпрос. Два дни преди първоначално предвидената дата на Брексит. Обръщам се към поддръжниците на Брексита. Кога най-сетне ще проявите достоинство да се извините пред британския народ за това, което му причинихте през последните две години. Кога ще имате достоинство да признаете, че не знаете какво правите, за това, че си служите с всякакви лъжи и инситуации и накрая доведохте страната до ситуация, от която няма изход – 10% ще спадне БВП, а продължавате да лъжите хората и не знаете на къде да поемете. Необходимо е, ако някой поема контрол, вие да поемете контрол над лъжите си и да се извините на британския народ. Това е моето послание към вас. Много благодаря на председателя Туск, много благодаря за всичко, което направихте, защото той е в защита на европейското гражданство. Това беше много почтена стъпка и трябва да се каже тук. Да, ние сме европейци и никога британският народ не трябва да бъде обект на лъжа и да бъде лишаван от възможността да изгражда Европа, докато страната не е излязла от Европейския съюз. Ако правителството не може да си свърши работата, ако продължи този блокаж, единственият шанс е да се обърнете към народа. Да, Попитайте народа, знам, че вие не го искате, защото вие много се страхувате от всичко, което се случва на улицата. Страхувате се, защото вече не сте силен. Това е решението и британският народ ще ви каже каква да е посоката. Те са суверената, не вие. Позволете ми да кажа следното. Мисля, че... Разбира се, това, което става в Великобритания, хвърля сянка върху много неща. Мисля, че следващата среща на върха на 9 май ще трябва да се занимае с голямата необходимост за нов економически старт в Европа. Трябва да преминем към устойчива економика, една економика, която щади планетата, гарантира нейните ресурси и предлага на всички хора честни шансове за участие. Това трябва да бъде нашия дневен ред, нашата програма и само когато ние сме самоуверени и силни, тогава ще можем да овладеем ситуацията с Китай. Реалистично погледнато това означава, че е, срещу нас е един много силен партньор, който не трябва да подценяваме. Но без нужното самочувствие, без е, една единна уверена линия, европейския модел няма да може да бъде защитен. Ние ще работим за това и моята политическа група е на разположение. Точно за това благодаря ви сега за групата ЕКР господин Легутко. Господин председател, уважаеми дами и господа, почитаеми членове на парламента, винаги има и добри и лоши новини. Добрите новини са, че съветът зададе ясен график – график, който се приема от Обединеното кралство, да се надяваме, че ще се намери решение в неговите рамки. Но да оставим Великобритания на британците. Аз се притеснявам за Европейския съюз и лошата новина е, че Европейският съюз като Чили все още продължава да налага абсолютно същата политика на възпиране, която се основава на два елемента единия да бъде наказано Обединеното кралство чрез липса на споразумение, така че никой в бъдеще да не се осмели да напусне. И вторият елемент е Обединеното кралство да бъде унизено, като бъде накарано да се откаже от Брексит, като организира, например, втори референдум. Всъщност, е, често се казва много малко наделя мнозинството за Брекзит. Добре, но ако тези за оставане бяха спечелили със същото количество гласове, тук в тази зала щеше да се каже, че едно такова решение е абсолютно необратимо и обвързващо за винаги. Да не говорим за това, че организирането на референдуми до момента, в който получава желания резултат, е странно като нагласа на Европейския съюз. Но лошата новина е също така и задоволството, което се прокрадва в казаното днес. Това не е време за задоволство, Напротив, време е за самооценка. Председателю Туск, председателю Юнкер, нека си го признаем, това е най-кризисният период в цялата история на Европейския съюз. Брекзит е само една от многото кризи. Всички вие, които сте взимали важни решения в Европейския съюз, носите отговорност. Не се заблуждавайте – до голяма степен отговорността за всичко това е ваша, дами и господа. Президентът Макрон неодавна написа писмо до всички в Европа. Това, което предлага е повече от същото, все по-голяма централизация. Той нарича тази своя идея европейско възраждане. Очевидно той не разбира значението на думата, която ползва. По-скоро това е здрача на Европа. Разбира се, времето на Брекзит наближава, ние си даваме сметка, очакваме някакъв напредък в Лондон, дано да се случи, но трябва да сме готови и за всякакви други хипотези и трябва да сме готови да помогнем, защото това е наш проблем, независимо от изхода. Ние трябва да се отнесем приятелски към решението на британския народ. Но времето тече също така и за Европейския съюз. Вслушайте се в гласовете на гласоподавателите. Те стават все по-отчаяни, искат промяна и тази промяна ще се случи. Благодаря. Сега Ги Ферхоштадт, Алде. Преди всичко на господин Легутко искам да кажа, че има едно усещане, че Европейския съюз унизява Великобритания. Твърде велика е тази нация да го правим. Унизяването и наказанието е за вторите, защото те дори не дойдоха днес. Те са във вашия блок, но дори не присъстват. Господин Фараш е тук. Това ме изненадва. Аз и мислих, че той а, е, някъде води маршове. Два ли похода вече направихте? Все повече ми напомняте един фелдмаршал е, Хейт един фелдмаршал от Първата световна война. Не знам дали ви е известен, бил е в Страсбург, докато вашите войници са били на поход в студ и дъжд. Искам да припомня думите на Уинстън Чърчил, ако мога да го цитирам. Успехът е способността да преминеш от един провал към друг, без да загубиш ентусиазма си. Мисля си, че той е абсолютно приложим към Камерата на общините и министър-председателя Мей, защото, скъпи колеги, днес след обед, ако спикерът на британския парламент го позволи, защото това има е системата, Камерата на общините ще трябва да разгледа 16, забележете, 16 варианта за оттегляне. Както виждате, няма никаква загуба на ентусиазъм, ако трябва да се позовем отново на цитата на Уинстън Чърчил. През изминалите две седмици чуваме всякакви гласове против. Против втори референдум, против сделката, против отеглянето без сделка. За първ път, след две години преговори, може да се очертае решение на основата на сътрудничество между лейбаристите и консерваторите. Аз смятам, че въпрос като оттеглянето на Обединеното кралство е жизнено важен и той може да бъде решен единствено чрез споразумение между основните политически партии. Нали правим точно това и тук в Европейския парламент? Аз се надявам, че до 11 април, оставяйки им а, достатъчно време, ще се оформи мнозинство по някой от тези варианти. Има поддръжници на оставането в Европейския съюз, има разумни поддръжници на Брекзит. Аз не разчитам на тези, които държат на твърдата линия, защото за тях е важен не националния интерес, а властовите игри в рамките на консервативната партия. Това го виждаме съвсем очевидно. Господин председател на парламента, господин председател на съвета, господин председател на комисията, силно се надявам да се постигне споразумение, за да се промени политическата декларация в две посоки. Първо, е, тя да придобие по-задължителна сила и за двете страни, защото в момента е само декларация. И второ, в тази политическа декларация да предвидим много по-тесни взаимоотношения с Обединеното кралство, отколкото предвидените за сега в политическата декларация. Мисля, че това ще отговори и на вашата теза в края на изказването ви, господин Туск. Това ще посее семената на бъдещето, защото аз съм сигурен. Аз съм оптимист, но не чак толкова, колкото вие. Аз лично смятам, че не сега, след няколко поколения, Великобритания ще се върне в семейството на европейските нации. Това е мястото на Обединеното кралство в, а не извън Европейския съюз. Но това е въпрос на бъдеще. Поход на 1 милион души. Петиция подписана от 6 милиона преди няколко месеца, преди няколко дни. Не бива да забравяме това. Зная, че има едностранен ангажимент от Обединеното кралство към господин Бърние и господин Юнкер за гражданите на Европейския съюз. И сега имаме и реципрочния едностранен ангажимент за британските граждани. Т.е. това трябва да се формализира. Ако стане най-глупавото нещо, например, отегляне без делка, поне гражданите да не паднат жертва на тези заигравания, на които сме свидетели в момента. Благодаря. Господин Смит от името на Зелените. Uh, Господин председател, благодаря ви. Тъжно е това, което се случва с Брексит. Абсолютна трагедия. Ние всъщност сами си го навлякохме, тъй като Обединеното кралство дори и сега в последния момент все още не е взело решение какво точно иска. Госпожа Мей приведе в действие член 50 Уестминстър като че ли в крайна сметка стига до някакво решение и крайно време е Други искат член 50 да бъде отменен. Абсолютно всяка партия в Шотландия, освен консерваторите, са един и най-добрия Брекзит е липсата на Брекзит. So, така че, колеги, моля ви, не, не тръшвайте вратата пред нас. Защото и тук, и на други места в Обединеното кралство има хора, които работят упорито за това да останем в това общество на народите. След 15 години работа за европейското гражданство ще кажа, не знаем какво предстои за Обединеното кралство. Не знаем какво е бъдещето, на който и да било от нас с този нарастващ популизъм, но знам, че Шотландия е европейска народност. Ние празнуваме и се радваме на свободата на движение в Европейския съюз. Шотландия иска да бъде част от тази свобода. Е, вие, разбира се, сте професионалисти, трябва да зачитате Конституцията на Обединеното кралство, да водите преговори с който е от отсрещната страна, колкото и да е злополучно. Но Шотландия не иска да бъде изолирана от тази общност на народите против волята си. Ако кралството излезе, то независимостта ще бъде единственият път пред нас. Аз просто ви моля, оставете светлината за нас, за да можем да се върнем у дома. Конфедерале За Обединената левица и Северната левица, госпожа Цимер. Господа председатели, Всъщност, от дълго време трябва със съжаление да водим едни и същи дискусии и да не получаваме конкретни отговори какво ще се случи и как е, можем да излезем от тази дилема, за която има различни причини. И ако все пак е, го правим, правим го с пълен респект към хората, които в референдума взеха решение да подкрепят Брексита. Правим това с респект към хората, които миналия уикенд е, демонстрираха в Лондон, също така и към хората, които подписаха петиция онлайн и респект, разбира се, към хората, които във Великобритания, в Европейския съюз са засегнати от последиците на Брексита. Правим го и с респект към а, Европа и към Европейския парламент, който скоро ще бъде изправен пред избори. И ние бихме искали да изправим пратим наши представители тук в парламента. Това има смисъл само когато тези хора са за по-дълго време тук. Да има мандат за четвърт година, за половин година няма смисъл. Правим това с пълен респект към хората, които очакват най-сетне да получат отговор. И за това апелирам към господин Туски, господин Юнкер. Много ви моля, обърнете повече внимание на дискусията за правата на хората, които след е, един Брексит без сделка, трябва да си помислят какъв ще бъде техният статут като граждани. Трябва да защитаваме техния живот, тяхната безопасност и членовете на техните семейства. Искам да посоча също, че ние трябва да проявяваме респект подчертавам, към а, е, Република Ирландия и в Северна Ирландия. И ако няма решение за излизане от митническия съюз, излизане от вътрешния пазар, защита на споразумението от разпети петък във всичките му части, т.е. избягване на твърда граница, то тогава пак искам да напомня, трябва да проявим респект към хората там. И ако те искат референдум за единството на техния остров, да бъде подготвен такъв референдум, то нека да ги подкрепим. Благодаря ви. Давам думата на господин Фараж. Мисли си, че като бивш белгийски премьер, ще а, знаете, че този фелдмаршал, за който говорихте, през Първата световна война а, изиграва много положителна а, роля. За вас е, той трябва да е герой, ако прочетете добре историята. Но ние не говорим за това. Миналата седмица на среща на върха имаше национално унижение. Безпътица, защото а, госпожа Мей няма нито смелост, нито а, дългосрочна визия да ни изведе а, от Европейския съюз. 27, 29 март е други ден и тя не е в състояние да постигне целта. Това е много тъжен ден в историята на нашата нация. Връщам се пак към Първата световна война. Спечелихме я, беше подписан Версайския договор. И след това се оказа, че трябва да бъдат платени 39 милиарда а, лири, от които ние не получихме нищо. И националната ни територия се оформи и в Северна Ирландия. Зная, че много се вълнувате от това, което следващата седмица ще направи Камерата на общините с някаква форма на споразумение за митнически съюз и свободно движение на хората ще е, може да се постигне. Но е неизбежно да се удължи срока по член 50. Искате ли го? Наистина ли искате Брекзит? Години наред да виси над главата ви и да ви отклонява вниманието от другите цели. Искате ли Обединеното кралство отново да изпрати голям брой депутати в Европейския парламент, които си поставят за цел излизането от Европейския съюз. Искате ли ме да се върна пак тук? Ами ние сме тук. Брекзит ще се реализира по един или друг начин. Господин Туск, заблуждавате се, че британците си променили мнението. С 15, дори 20% вече наделява мнението за излизане. Ако днес се проведе референдум, излизането ще спечели с още по-голямо мнозинство. С цялото си уважение към господин Юнкер, господин а, а, Барние, а, комисията, съвсем професионално трябва да кажа, че беше подготвено а, споразумението. Беше а, дори посочено, че не е необходима твърда граница с Република Ирландия, дори да няма сделка. Затова нека да не се приема удължаването. Просто да си вървим по план и да си управляваме живота. За групата на НС, господин Батън. Благодаря. Никога преди в дългата и богата история на Обединеното кралство не сме се изправили пред такова унижение в национален и международен план. Никога Обединеното кралство не е било управлявано от такава глутница предатели – Тереза Мей е, всъщност успя да постигне нещо, което никога не се е случвало в историята на света, а именно първото споразумение за безусловна капитулация. Само, че в този случай няма външна сила. В този случай нашите е, свободи бяха предадени на външна сила Европейския съюз. Но все пак капитулацията все още не се е случила. Мей разполага с още известно време. Ако Великобритания не напусне на 29 март, това ще бъде края на демокрацията в Обединеното кралство. Но хора, които искат да бъдат свободни, никога не остават поробени за винаги. Не може да има споразумения или бъдещи търговски отношения с Европейския съюз, които да ни накарат да останем несвободни. Нито един парламент не може да задължи следващия парламент. Нашата конституция ще се окаже много по-силна и издръжлива от каквито и да било европейски договори и споразумения. Ние все още можем да напуснем на 29 март по Божа воля, но ако това не се случи, ще продължим да се борим да освободим Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако е необходимо, ще участваме и в бъдещите избори през май. Госпожа Доц има думата. Благодаря, господин председател. Петък, 29 март. Трябваше да е ден с историческо значение. Знаменателен ден след 40 годишна история на членство в Европейския съюз. Най-сетне Обединеното кралство да стане независима а, нация, свободна а, от оковите на Брюксел със свободна економика, която контролира свободно съдбата си. След две години преговори, министър-председателят ни стигна до проект за споразумение, което два пъти беше отхвърлено в Камерата на общините. Защото с предпазната клауза за границата с Република Ирландия поставя Северна Ирландия в различно положение. Излиза, че Обединеното кралство няма а, законовото право да се оттегли. Трябва да се запази целостта за за всички ние, юнионистите, не сме готови да платим тази цена. Към господин Туск и господин Булман искам да кажа, 7 милиона и половина пък подписаха петицията за напускане на Европейския съюз. И това е демократичен избор. Не трябва да се вторачваме само в едната страна на въпроса. Господин Ферховщад, беше поето едностранно споразумение. И институциите трябва да го спазват. Госпожо Цимер, когато говорим за принципа на съгласие, трябва да имаме предвид само и единствено съгласието на гражданите на Северна Ирландия. Добре е да запомните това. Благодаря. Господин Левандовски има думата. Президентче, моих родак господин председател на съвета, моите съотечественици вероятно ще бъдат изненадани от днешното изказване на господин Легутко, изпълнено с пълна симпатия към Брексита въпреки че неговата партия, която управлява страната, винаги е искала излизане на Полша от Европейския съюз. Това обаче няма да стане, защото полуките от Брексита и в Полша са на лице, също и в други държави на Европа. До сега единствения положителен резултат от Брексита са масовите демонстрации за Европа на британските острови и също онези, които през 2016 година е, действаха като потенциални имитатори на Брексита. Преди всичко, е, историята с Брексита показва какви са последиците от безотговорните действия. Когато едно общество бъде изправено пред екзистенциално решение, обаче не се поеме тежестта за това решение. Благодаря. Господин Голтиери, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Два дена ни делят от датата, предвидена за оттегляне на Обединеното кралство, а ние все още не знаем как и дори дали ще има Брекзит. Това е много показателно за начина по който правителството е, ръководеше процеса. То разкрива и а, е, какви лъжи и фантазии залъгваха избирателите а, е, преди референдума. Те претърпяха пълен крах пред действителността. Действителността е пределно ясна на милионите британци, които излязоха по улиците тази седмица, за да настояват за по-добро бъдеще за страната си. Съвършенно ясно е, че ключът към решаването на въпроса е в Лондон. Не е тук в Страсбург, не е в Брюксел. Има някои изкрици на надежда, че може да се излезе от а, този невероятен застой в развитието на отношенията – контролът е в ръцете на Камерата на общините, да видим какво ще направят с него. Винаги сме казвали, че политическата декларация може да бъде преразгледана, за да постави основите за подобряване и сближаване на отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз. Бихме го приветствали. И обратното, ако Камерата на общините покаже, че няма категорично мнозинство за митническия съюз е, или за сегашното споразумение, ако поискат а, отлагане за по-дълъг период на излизането, ще трябва да се види какви ще са следващите а, стъпки, като те не включват предоговаряне на това споразумение. То вече е уточнено. Но ако Обединеното кралство предвижда избори или референдум, ще го подкрепим. Господин Туск, нашата група винаги го е заявявала, защото ние е, винаги е, държим сметка за историческото измерение. Винаги сме казвали, че зачитаме резултатите от референдума. Но ще празнуваме, ако Обединеното кралство не напусне Европейския съюз и бихме направили всичко възможно да не се случи това. Господин Никълсън, една минута. Благодаря, госпожо председател. В началото казах какво ще се случи и се оказах прав. Също така казах, че хората, които представлявам, никога няма да приемат да има граница в Ирландско море и това си остава истината. Необходимо е също така да обясня, че механизмът трябва да се обвърже и с споразумението от Белфаст, което е международно споразумение и включва принципа за съгласие. Същевременно трябва да се вслушате в гласовете на всички в Северна Ирландия. Там има едно мълчаливо мнозинство, което иска добър път напред за страната си заедно с Обединеното кралство и Европейския съюз. Нека забравим миналото, нека намерим едно по-добро бъдеще. Всички можем да работим за това. Притесняваме факта, госпожо председател, че все още няма решение и това не е по вина на господин Туск или господин Бърния. Никой не е виновен, но би трябвало да се гарантира, че няма да има криза. И, госпожо председател, нека кажа на колегата от Шотландия, че аз съм бил 30 години – този парламент доста време. Много ми беше приятно, много ми харесаха всички хора, с които работих. И се надявам, че съм представил с достоинство народа на Северна Ирландия. Благодаря ви. Господин Никълсън, наистина забравих да кажа,